Добро утро, дами и господа. Колеги, готови сме да започваме работа и да продължим работата така както съобщихме. Първата точка за днес и е приветствие от заместник министър-председателя и министър на публичната администрация и правосъдието на Унгария Тибор Наврачич. За нас е чест той да бъде сред нас и очакваме с нетърпение да изслушаме неговото представяне на програмата на унгарското председателство за дейностите в областта на правосъдието. Продължение на 10-12 минути, за да можем да направим това, което направихме и вчера. Първи кръг въпроси от страна на координаторите, координаторите максимум по 2 минути – след това отговори от министъра Тибор Наврачич и след това втори кръг въпроси от страна на членовете и накрая отново министъра. Добре дошъл и заповядайте. Благодаря, господин председател. Köszönöm szépen a lehetőséget. Много ви благодаря, че ми дадохте възможността да дойде тук днес и да говоря за целите на правосъдието във връзка с съдебното сътрудничество, за целите на председателството във връзка с съдебното сътрудничество. Ако ми позволите, ще се опитам да бъда малко по-кратък от вашето предложение. Така че да имаме колкото се може повече време за въпроси. Така че, за да обобщя съвсем накратко, Целите, за които се договорихме в областта на правосъдието, по време на унгарското председателство бихме искали преди всичко да постигнем забележим напредък по пътя, който ще изближи Европейския съюз с неговите граждани. Начина по който аз виждам това е чрез три области, в които искаме да постигнем напредък. На първо място, което е свързано и с общите ни цели, искаме да разгледаме гражданството на Съюза с свързаните с него права Искаме това да бъде една от е, основните политики в Европейския съюз. Както знаем, имаме Стокхолската програма, на базата на което говорим за обръщане на по-голямо внимание на спазването на основните права. Гражданството на Съюза е нещо, което е срещало препятствия по пътя си и ние трябва да преодолеем и да премахнем тези препятствия. Сигурен съм, че вие сте наясно, че в тази област сме предприели редица стъпки през последните дни. Миналата седмица в Гьоделя, Унгария, бе проведена неформална министерска среща, т.е. среща на съвета. Разгледахме доклада на Комисията по европейското гражданство и посочихме пречките, които са отбелязани в доклада на комисията. Набелязахме стъпките и правните действия, както и неправните актове, които са необходими за премахването на тези препятствия. По подобен начин, също на неформалното заседание на съвета, проведохме дискусия за това по какъв начин в бъдеще можем по-ефективно в сравнение с миналото да се справяме с измерението на основните права в дейността на човека. Наистина комисията има мандат за преговори в тази област, но ние в съвета също смятаме, че е особено важно да търсим ориентирани дискусии, да говорим по въпроса за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за правата на човека. Надявам се, че наистина ще постигнем успех и че много скоро ще приключим успешно преговорите. Трябва също така в рамките на Съюза да изчистим вътрешните правила. Надяваме се на бърз напредък, което означава присъединяването към Конвенцията за правата на човека да се превърне скоро в реалност. Също така говорим за европейското гражданство и очакваме съществени стъпки, които се надяваме да успеем да направим като смятаме, че тези стъпки ще улеснят живота на гражданите в Европейския съюз в ежедневието. Говорим за защита на жертвите, оказване на помощ на жертвите и по този въпрос искаме да изготвим една пътна карта. Възнамеряваме да организираме конференция по закрила на пострадали лица – изчакваме цялостният пакет на комисията по мерките за закрила на пострадали лица. След публикацията му ще започнем дискусия по въпроса. Надяваме се да напреднем и по отношение на наказателно-правните производства. Очакваме развитие. Смятаме, че директивата ще може да бъде приета на европейско ниво в течение нашето председателство, тъй като това ще повиши информираността и сигурността. Също така, говорейки за въпросите на наследството, ще направим всичко възможно, за да постигнем напредък по отношение на взаимното признаване на различните системи за наследяване. Тук трябва да разгледаме процедурите, свързани с наследствената маса, трябва да разгледаме и възможните спорове и да опростим процедурите в бъдеще. Специално ударение искаме да поставим върху така нареченото предложение Брюксел 1, т.е. признаване по юридически и търговски въпроси и Последното нещо, което ще посоча в моето изложение, знае, че това е нещо, за което говоря накрая, но може би по отношение на ефективността на нашата работа, това е най-важното измерение. Тясно сътрудничество между институциите на Европейския съюз. Сигурен съм, че ще има няколко въпроса, които ще излязат в времето за въпроси и отговори. Съветът и Европейския парламент съм сигурен, че ще си сътрудничат по един градивен начин, защото без такова сътрудничество няма да постигнем нищо. Така че надяваме се да можем да обсъждаме тези въпроси в едно гъвково партньорство. Надяваме се на гъвкав подход и ще направим всичко необходимо в нашите взаимоотношения да работим ефективно и Добре, надявам се да можем да приключим всички тези теми по време на нашето председателство. Сега мога да чуя вашите въпроси. Председателят, благодаря господин министр. Благодаря ви, че бяхте толкова кратък и успяхте така сбито да обобщите дневния ред на председателството за полугодието. И сега имате, координаторите имат думата за въпроси. Саймън Басутил е пръв. От името на НП две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник министър председател за вашето представяне и за това, че сте тук сред нас. Имам три въпроса, които искам да повдигна. Първият, който вие сам споменахте, във връзка с защитата на пострадали лица. Както разбирам, Северът е блокиран от съществуващото предложение във връзка с закрилата на пострадали лица, което първоначално бе внесено в съвета. Бих искал да зная, смятате ли да се опитате и да прокарате това предложение във връзка с ранното разрешаване или ще изчакате новото предложение от страна на комисията, което се очаква да излезе по-късно в хода на вашето 6-месечно председателство? Вторият въпрос, който исках да повдигна. Не съм сигурен дали вие сте ресорния министр, но така или иначе искам да повдигна въпроса. По това време, миналата година, Европейския парламент бе сериозно ангажиран с одобрението на споразумението с Съединените щати за обмен на банкова информация, така нареченото споразумение SWIFT. Едно от условията за одобряването на това споразумение от наша страна в крайна сметка бе, че трябва да работим съвместно, за да създадем програма за проследяване на финансирането на терористи. И FTP на Европейския съюз, а не да разчитаме само на американската програма. Интересуваме какви са плановете на председателството по отношение на този проект. Още повече една година измина от е, последните решения. И накрая по отношение на финансовите перспективи бих искал да зная какви идеи ще представи председателството по отношение на предстоящите дискусии за новите финансови перспективи и разбира се най-вече по отношение на граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Now, of... Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. И аз също щях да задам въпрос за жертвите на финансови престъпления. Ние разбираме, че комисария Рейдинг ще излезе скоро с предложения. Министърът вероятно знае, че в Европейския парламент въпроса за жертвите на престъпления расте. За нашата група това е проблем. Следователно искам да ви запитам какви конкретни предложения ще направите, какъв пакет мерки ще предложите, особено за жертвите на престъпленията. На второ място, господин министър, позволете ми да задам един допълнителен въпрос към изслушването в миналата седмица, на което ви дадохте преки отговори на въпроси на нашата група. Вие сте получили вече писмо от комисаря Круз. Минала, миналия понеделник ние задавахме въпроси за медията и тълкуването на проблема. Комисаря в писмото си е посочила редица нови въпроси за балансирано отразяване във всички аудиовизуални медии, без допълнително уточняване на критерии. Мога ли да ви попитам какво е вашето становище? Това неоправдано ограничение или е на, свобода, на свободата на информация във връзка с написаното от комисаря писмо. Благодаря за Алди, господин, госпожа Бевере. Благос... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, че представихте редица теми, които са интересни за унгарското председателство на Европейския съюз. Тъй като въпроса за защитата на жертвите беше повдигнат от колегите, ще се ще премина към три други кратки въпроса. Вие споменахте въпроса за гражданството и факта, че вие вече сте обмисляли как да преодолеете съществуващите пречки. Можете ли да развиете тезата си? Също така много интересно беше как да се прилагат основните права в дейността на съвета. Ще ви бъда благодарна за малко повече информация за това какво, как виждате това. И също така искам да запитам до каква степен и как унгарското председателство ще се ангажира с проследяването и даже повече от проследяване на а, сегашните преговори между Европейския съюз и Съединените щати по закрилата на личните данни. Благодаря за зелените госпожа Саргентини. Благодаря, господин председател. Извинявайте, господин Миша. След 6 до 8 седмици, доколкото разбирам, Европейския съюз ще приеме Европейската конвенция по правата на човека. Това ще бъде по вашето председателство, което голяма чест, но дебе, дебата а, някак си се отклонява. Ние бихме искали в Холандия да отворим, да открием дебата за правата на беженците и иммигрантите. Това, което вие правите във вашата страна за закона за медиите, може би също е свързан с, с правата на човека. Вчера изслушахме ваши колеги, говорихме за антидискриминационните мерки и какво се прави в медиите или какво не се прави. Тези въпроси и факта, че вие ще бъдете в ръководна позиция при подписването на Конвенцията по правата на човека, ме кара да се запитам как ще се справите с това. Вчера отново във връзка с защитата на данните, вие казах, ваш колега каза, че може би сега вече е по-безопасно да се лети от Европа до Штатите, отколкото вътре в Европа. Е, мисля, че той имаше предвид мерките за сигурност е, преди полети. Ако така мисли унгарското председателство, можете ли да а, говорите, а, да се произнесете по въпросите на а, опазване на, личната, на личните данни а, във връзка с сигурността. Първо, извинявам се, че не чух всички те ви бележки, но просто моля да ме по, поправите. Искам да кажа две неща. едното се връща към въпроса за обмена на данни, особено спис, пътници, списъците за пътници по самолетите. Както знаете, ние започнахме да работим по една рамка, в която се обработват данни. Според мен това отнема доста време, както каза и комисаря Уолстрям, Валстрям, това ще отнеме много време. Имаме по-спешни въпроси и аз искам да се питам дали от гледна точка на председателството се разглежда този баланс и какво трябва да се направи. Второто нещо е във връзка с придвижването на хора. Аз използвам този термин съвсем общо, защото определено има въпроси и проблеми, свързани с убежището, с иммиграцията. Има въпроси с, с външните граници на Европейския съюз и начина по който ние работим в Frontex и ресурсите, които може би са необходими за решаване на тези въпроси. Ще ви бъда благодарен, господин министър, ако кажете няколко думи за вашето, предизвика, за вашето председателство, за това как ще можете да се справите с тези щекотливи въпроси. Благодаря. Благодаря за зелен, обединената левица. Благодаря. Благодаря господин министър Наврачи. Аз мога да кажа, че съм оптимист по отношение на унгарското председателство и смятам, че той ще може да, изпълне, да изпълни приоритетите си, защото не вижда много приоритети, честно казано. Вие говорихте за правата за наследяване, вие също така говорихте за правата на жертвите, но не виждам, че има твърде много конкретни цели, а, освен някакво хармонизиране на правата за унаследяване, така че това са доста скромни приоритети, така че не би трябвало да бъде трудно, но ресора е доста широк. Искам да задам обаче три въпроса за три различни сфери, които са обект на проблеми и в нашата страна, и в други. Едното е защитата на данните. Има информация за двустранни споразумения с Съединените щати – дори след като беше даден мандат на комисията да води преговори по рамковото споразумение. Би било много полезно, ако има обща позиция, която да засили лостовете, които могат да използва Европейския съюз. На второ място по въпроса за свободата на изразяване. Няма да повтарям въпросите на колегите, но ми е интересен отговора ви. Вие говорихте за свобода на а, изразяването в 27-те държави членки, а, не само за Унгария. Имате ли анализ за това как се работи на този фронт, защото предполагам, че съвета също ще разглежда тези въпроси. На трето място, ние зададохме въпрос на съвета за радикализацията и неговото становище по този въпрос. Отговора на този въпрос, според мен и според Сара Лъдфорд, не беше много удовлетворителен и аз бих желала да чуя какво вие мислите по въпроса. Благодаря. Председателя, благодаря. Не виждам а, за европейската свобода и демократите. Сега госпожа Мали от независимите. Благодаря. Аз съм юристка и на мен ми е интересно какво това, което казахте вие за защитата на жертвите, особено най-уязвимите жертви, а именно жените и децата, всъщност насилието в семейството а, е едно особено явление, засягащо жените и децата. И искам да питам дали в рамките на защитата на жертвите ще говорите по този въпрос в съвета, също така има и а, законодателен акт за защита на природата. Освен това, унгарското правителство прояви ангажираност за защита на жертвите, но никой няма да ви приеме сериозно, ако не бъде направено нещо за, председат... за престъпленията, които бяха извършени между 2002 и 2010 година хората в Европа може би дори не знаят това. Това се случи по времето на социално-либералното правителство, когато полицията и други сили, включително и съдебната система, бяха ангажирани с, с ем, затрудняването на живота на много хора – имаше ранени, а, имаше заплаха за живота на много хора, разследват се сериозни нарушения на правата на, хор, на, на човека. А, беше а, изготвен доклад по тези въпроси, бяха произнесени присъди ние бихме желали тези доклади да бъдат преведени поне на английски и на френски. Мисля, че унгарското председателство трябва да повиши информираността за тези проблеми в Унгария, тъй като Унгария има задължение, нищо от този род не може да стане. Аз със съжаление трябва да напусна. Господин министр Наврачич, а, имате думата. Благодаря, а, че ми зададохте въпросите и благодаря, че ми давате възможност да се впусна в малко по-големи подробности, когато говорим за приоритетите, закона за медиите който е съвсем определено а, заслужава, изисква по-нататъчно обсъждане. Имаше няколко въпроса по една тема, с която искам да засегна първо, в която аз като министър на правосъдието всъщност не мога да ви дам удовлетворителен и информативен отговор. За съжаление, това е валидно и за законодателството по а, обежищата. Това е в сферата на министра на вътрешните работи. Вчера бил тук министър Пинтер. Той би могъл да ви даде удовлетворителен отговор и удовлетворителна информация. Ако искате, може да ми предадете нещо в писмена форма, за да можем да ви отговорим по-изчерпателно на въпроса. Мисля, че би било обаче по-добре да се свържете с, с ресорния министр по тези въпроси. И така, на господин Таварес. Вие говорихте за политическата радикализация и екстремизма – отново това е в ресора на вътрешния министр и аз бих ви препоръчал, ако ми позволите, когато получа информация от колегата, да се опитам да ви отговоря в писмена форма, ако приемете това. Сега, съвсем накратко по другите въпроси. Позволете ми да се опитам да обединя въпроси, които са свързани – което означава, че ще имаме повече време за втория кръг защитата на жертвите. Ние смятаме, че трябва да изчакаме изчерпателния а, и комплексен пакет на Комисията по защита на жертвите. Амбицията на комисията е, е да не се разглеждат е, отделните правни аспекти, а че пакетът е, трябва да се отнася за всички. Това трябва да е пакет за всички. Разбира се, ние бихме желали да изчакаме а, публикуването на плана на комисията. Втората версия е, е, е нещо, с което сте запознати. Е, сега нямаме квалифицирано мнозинство, което да а, подкрепя заповета за закрила. Ние ще държим този документ на дневния ред, но трябва да изчакаме пакета предложения на комисията, свързани с този въпрос и а, е, максимално бързо ще се опитаме да постигнем напредък. Ние осъзнаваме много добре, че това е един, една много чувствителна сфера, тъй като става дума за защита на най-уязвимите. в общи линии този въпрос е сексуалната злоупотреба с децата, злоупотребата с, с деца, правата на децата и тяхната защита. Е, най- уязвимите са жените и най-вече децата. И тук по време на нашето председателство бихме искали да постигнем редица неща, като например – а, сексуални злоупотреби, извършени срещу деца. Тук има една директива и се надяваме, че ще можем да я приемем в края на унгарското председателство по време на а, Юнския съвет на министрите на правосъдието и външните вътрешните работи. Във връзка с защитата на правата на децата бихме искали да защитим уязвимите деца. Към края на май ще се проведи международна конференция посветена на децата. Искаме да работим в тясно сътрудничество с организацията, издирваща липсващи е, деца за да повишим информираността. Има телефонна гореща линия, която е създадена за загубени деца. За съжаление, а, има няколко държави членки, които все още не са въвели тази а, гореща линия. Мога да кажа с гордост, макар че това не е наша заслуга, че ние имаме тази гореща линия и се опитваме да помогнем на тези уязвими деца. В Унгария има много фундации, които се опитват да помагат на децата. Има няколко проблема, както казах, които са свързани с, с закрилата на данните. Ние говорихме за списъците на пътниците в самолетите. Също така говорихме за споразумението, което ще бъде сключено с Съединените щати по тези въпроси. Пътническите списъци по-сложния въпрос, защото това е свързано с актуализирането на договорите. Тук говорим за един по-широк дебат. Първоначалните стъпки ще бъдат направени през януари в Будапешта, което ще даде възможност на да се постигнат неофициални и официални позиции и ние се надяваме, че в рамките на тази позиция ще бъде срещата на министрите на правосъдието на страните от Европейски съюз и щатите през април. Това ще даде нов тласък на процеса на преговорите. Вие знаете, че комисията е отговорна за тези преговори, но съвета също играе важна роля за подкрепа на тези е, преговори. А от моя страна ние можем да обещаем, че ще продължаваме да насърчаваме най-тясното възможно сътрудничество и ще настояваме за актуализиране на информацията с информация от постигнатия напредък. Ще разгледаме стандартите за защита на данните в Европейския съюз. Всичко трябва да, а, с, да спазва тези разпоредби. Също така имаше въпрос от господин Бусотил за финансовата перспектива. Това, което аз мога да обещая е, че в процеса на преговорите ще бъдем активни, ще се опитаме да създадем най-благоприятните възможни условия, включително в рамките на финансовата перспектива. И мисля, че ако вземем цялата идея за европейската интеграция сериозно, и а, на набелязаните цели, както и римския договор, за да може Европа да бъде максимално близо до своите граждани. Европейски съюз трябва да се приближава все по-близо до своите граждани и тук трябва да постигнем напредък. Имаме европейско гражданство и не можем да си представим гражданство без закрила и прилагане на правата на гражданите. Ако разгледаме решенията на съвет и основните права, мисля, че този въпрос беше зададен от госпожа Вебер от АЛДЕ, когато решаваме този проблем, когато го разглеждахме, се очерта консенсус относно решението. Ако разгледаме вътрешната структура на съвета, тези основни структури следва да се използват по-ефективно на равнище работни групи, на а, равнище съвет на министрите. Тук трябва да вземем предвид основните права на човека. Има една работна група, аз ще председателствам съвета ПВР и в бъдеще ние ще поискаме становището на Европейската агенция по правата на човека по някои важни въпроси. Съвета каза, че има твърдото намерение да разглежда въпроси свързани с основните права, с помощта на Европейската агенция. госпожа Аргентини ако съм изтълкувал правилно това, което казахте, вие говорихте за защита на личните данни. И тук Конвенцията за закрила на данните, която ще сключим с Съединените щати, е нещо, на което трябва да обърнем много а, голямо внимание, за да може а, правото на защита на личните данни да не бъде нарушено. В близкото бъдеще, както знаете, присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека също ще бъде много важно, тъй като Съда по правата на човека ще разглежда всякакви нарушения на правата на човека. Имаме а, правни прецеденти на хора, които имат право на закрила. Но съвета, парламента и комисията, когато вземат решение, трябва да отчетат и измерението на основните права. Казвам това главно в контекста на съвета, но тогава, когато говорим за обсъждане на индивидуални права или когато заемаме позиция ще се отдаде особено значение на измерението на а, основните права и в съвета по ПВР. Позволете ми във връзка с закона за медиите да кажа няколко думи за свободата на словото. Господин Моралес спомена, че че комисията е изпратила писмо до Унгария, в което се говори за изискването за балансирано отразяване в медиите, което може да се окаже потенциална заплаха за свободата на словото. Е, това иллюстрира факта, че различните културни традиции, в зависимост от страната, за която говорите, различните държави гледат по различен начин на едни и същи въпроси. Аз мисля, че в Унгария никога не е имало съмнение, че никога а, свободата на словото не е била застрашена в Унгария. Естествено ще вземем предвид казаното от комисията нашите експерти отговарят, изготвят отговора и следващата седмица, много преди изтичането на крайния срок за отговор, ще бъде изпратен отговор и не смятам, че трябва да се съмняваме, че това, което имаме намерение да направим е да засилим а, свободата на словото. Трябва да разглеждаме спектъра правила, които не са проблем за комисията, така че ние всъщност тук говорим за балансирано отразяване и се опитваме да отразим изразените притеснения във връзка с балансираното отразяване. Ще се опитаме да повишим информираността относно какво означава това балансирано отразяване в унгарския контекст, защото ако разгледаме а, прецедентите, а, този проблем е много ясно очертан в а, унгарското законодателство понятието в концепцията в Унгария да не се разглеждат отделни програми, програма по програма, за да се види дали има балансирано отразяване. По-скоро трябва да се приеме един малко по- а, а, дългосрочен подход. няма аптекарска везна, коя, на която да разгледаме всяко грамче от информацията по-отделно. Нашите експерти смятат, че а, трябва че ще бъдем готови да изменим текста на закона, ако е необходимо има ли, забравих ли някого? Ако съм забравил, моля да ме извините. Госпожа Аржентини съвсем кратко, за да може да продължим към втория кръг. Аз не, нямам чувство, че сте ме забравили, но искам да задам един допълнителен въпрос за а, преговорите с, с щатите. Е, данните а, е, на пътниците по тях вървят добре, но за нас е много важно да останат в пакети защитата на личните данни. И искам да ви попитам как може тези два важни въпроса да бъдат обединени. Искам да ви помоля да не започвате втори а, въпрос. Вие всъщност а, надвишихте двете си минути, просто нещо съвсем уточняващо, но моля ви, не отваряйте първата, първия дебат, тъй като трябва да има и втори дебат. Да, благодаря за съвета, господин председателю. Да, знае, че радикализацията е част от а, ресора на вътрешното министерство, но има много аспекти, които се отнасят за правата на човека като например свобода на а, а, на мисълта и на а, съвестта, свобода на сдружаване и така нататък. Искам да ви запитам, вие имате ли проблеми с някои аспекти, които проистичат от много обърканата дефиниция на радикализацията и какво представлява тази радикализация. Вашия министр-председател непрекъснато говори за радикални реформи на а, държавата. А, по, ние имаме а, опасение, че това може да засегне правата на човека. Само няколко изречения. Съвсем, съвсем накратко ще отговоря. Американците закъсняват всъщност в тези преговори. Позволете ми да ви кажа, че по време на преговорите през декември, които проведохме с Съединените щати, не по вина на делегацията на Европейския съюз не зависеше закъснението. Ние се консултирахме с експертите по всеки въпрос и се опитвахме да приканим американската страна да се опита да покани мандатоносители да се придвижат е, въпросите. Ние говорим за културни е, е, културни различия. Тогава, когато говорим за радикално, ние всъщност говорим за значението на тази дума. От наша гледна точка, екстремните денци не се проявяват в данъчната система или в други сфери на държавната политика. Вие говорите за мъгливата дефиниция на радикализъм. А всъщност ние, не говорим за политически радикализъм, не говорим за екстремизъм. Тези екстремистски политически сили всъщност действат против против демокрацията, за да се създаде демокрацията. Тук говорим за расизъм и други екстремистски политически понятия. Има обаче разлика тогава, когато говорим за радикални, радикално намаляване на данъците. Благодаря за краткостта ви, господин министр. Сега преминаваме към втория тур. Имаме значителен брой депутати, които проявиха интерес да участват в дебата. Те са следните. Mrs. Romero López, Mr. Romeva, Ms. Bauer, Mrs. Angelili, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano, Mrs. Becerril, Mr. Papa Nicolau and Mr. Foss. So I'll understand. И така, разбирам, че списък е окончателен. Пападополо, както разбирам, иска да се включи, с което затварям списъка. Моля ви, старайте се да говорите не повече от една минута, тъй като след това имаме и да гласуваме. Трябва да разгледаме и други точки от дневния ред, а и да дадем възможност на министра да отговори добре на всички въпроси. Господин Енсио. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам първо да благодаря на господин вице-премьер за това, че той ни даде всички тези обяснения. Аз с много голямо внимание слушах е, унгарската програма, вашите дейности, вашите приоритети. Вие настоявате върху а, отношенията с Штатите и с Канада. Аз искам също така да кажа, че вие споменахте като като приоритети реципрочността с визите с Русия и Молдавия. За съжаление, аз не мога да говоря за реципрочност в визите е, на пет държави членки на Европейския съюз, визи с Канада и Штатите. Във връзка с това, което вие казвате, правата на европейските граждани, граждани създава проблем. Така че не смятате ли, че е крайно, вече, че е крайно време да се засилят усилията във връзка с правото на реципрочност в визовите отношения с държави България, Румъния и така нататък. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Две неща, на които определено иска да наблегна прилагането и изпазването на основните права, както и предприемането на сериозни стъпки по отношение на гражданството. Вместо обаче просто бюрократично да отмятаме какво е свършено в институциите, аз мисля, че трябва да създадем едни правни инструменти, които областяват гражданите, дават им право да се обръщат към съда, да защитават своите интереси. В този контекст искам да ви помоля да поставите високо във вашият списък като приоритет директивата за борба с дискриминацията. След това член 83 от е, Закона за медиите, в който се казва, че медиите трябва да е, уважават е, институцията брак. След това Унгария, Унгария обаче въвежда друго определение в Конституцията за, за семейство и брак, като ги ограничава до мъж и жена. Това е всъщност вашия медиен орган, който смята, че е, случая с е, двама мъже хомосексуалисти, показани по телевизията, нарушават институцията брак. Това на практика ще доведе до пренебрегване на е, хомосексуалистите в унгарските медии. Искам да знам какво смята да направи унгарското председателство. за да не се пренебрегвате от медиите господин Ромеро. Благодаря, господин председател. Насилието срещу жените е също табу тема в Европа и за това исках да ви попитам. Има много е, жени, които страдат от домашно насилие деца също. Искам да ви попитам, може ли да ни дадете статистика за жени, които са предмет на насилие в дома в Унгария? Ние не познаваме тази статистика. Както казах, ние имаме статистика само не, от, от неформални източници. Искаме една официална статистика. Това беше първия въпрос. Втория въпрос а, за защитата на жертвите. Ние се занимавахме с този въпрос и аз искам да ви кажа, аз знам съобщенията и декларациите на комисията и Знаем, че тези мерки са много сложни и комисията няма да се занимава с, тези, с тази тема. Това означава, че е, жените в моята страна, които са предмет на защита, и предполагам, че и в Унгария има много хора, които са предмет на защита, но а, жените, които идват от, Унгария в моята страна, те веднага се ползват с предимството на тази заповед за защита. А пък как ти изглежда по принцип правното положение в Европа по този въпрос? Благодаря. Uh, Господин Румева, искам да повторя един от е, въпросите. Искам да повторя един от въпросите, който вече бе зададен, който касае директивата за борба с дискриминацията. Следим този въпрос през последните две председателства при Испания и Белгия. Искам да знаем по какъв начин унгарското председателство смята да подходи, до, какъв, до каква степен това е приоритет за вас. Казахте специално, че правото на гражданство е един от вашите приоритети. Говорихте и за ромите. Тази директива е свързана също и с правата на ромите. В това отношение бих искал да зная точно по какъв начин възнамерявате да действате при работата по тази директива, защото знаем, че някои държави членки също имат проблеми. По какъв начин ще се справите с тази ситуация, по какъв начин ще изготвите календара за работа по нея и кога можем да очакваме по време на това полугодие да получим конкретни резултати в това отношение? Благодаря, госпожа Бауер. Благодаря за възможността да взема думата. Искам да задам два въпроса на господин министъра. На последното пленарно заседание говорихме за международно наследяване. Извинете, поправя се лектора за осиновяване. Имаше е, тълкователно решение на съда и говорим за взаимното признаване между държавите членки. Вие всъщност говорите конкретно за взаимното признаване по търговски и граждански дела и решенията на съда. Ще включите ли тук осиновяването? Вторият ми въпрос е свързан с европейското гражданство. Очевидно, принципът на субсидиарност в случая въжи, защото в този случай европейското гражданство е свързано с гражданството на държава членка. В някои държави членки съществува практика хората да бъдат лишавани от гражданството на дадена страна, ако те поискат да имат гражданство в друга държава членка. Ако говорим за трета страна, като например САЩ или лице, което иска гражданство в САЩ и в Европейския съюз, значи ли това, че те ще, поиска, ще загубят американското си гражданство, ако искат да станат европейски граждани? Това е наистина странно положение. Ще ви помоля наистина с половин изречение да ми отговорите, защото второто измерение на този въпрос е, че в случаят на държава членка на Европейския съюз по какъв начин може да приложи система на двойно гражданство при положение, че има опасност от загуба на гражданство в една от страните. Председателят, отново ви напомням да не превишавате регламента от една минута, защото вече закъсняваме с времето. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Най-напред. Искам да благодаря на господин министъра за това, че той подчерта че приоритет ще е директивата за детската порнография. Аз имах среща с представител на съвета за планиране на заседанията по отношение на трилога за тази тема. Две, два кратки въпроса. Нещо, което е свързано с това, което каза госпожа Пауър. Има ли е, е, унгарското председателство ще се ангажира ли с взаимното признаване за деца, които могат да бъдат адоптирани? Госпожа Пауър каза, миналата седмица парламента прие една резолюция, в която се уточнява проблема за изоставените деца трябва да има възможност а, за осиновяване в държавите членки и в Европейския съюз. Но тук става дума именно за признаване на документите и на съдебните решения. И още съвсем набързо един втори въпрос. Има ли актуализация по отношение на правните инструменти при отвличане на деца? В Европейския съюз има бракове, сключени от хора от различни националности, които при, при развода създават проблеми. Благодаря, господин председател. Хоризонталната директива за борба с дискриминацията, както много членове споменаха, е особено важна за нас. Тя обаче за този момент е в застой в съвета. Никакво движение няма по нея. Вие казахте, че имате грижа за тази директива, ще се съгласите ли в примерно двумесечен срок да се върнете в тази комисия да докладвате по какъв начин вървят преговорите по този въпрос в съвета. Споменавам това, защото е особено важно в допълнение към добрите намерения да има и действия от страна на съвета и ще бъда благодарен, ако се съгласите да дойдете да ни информирате по постигнати напредък. Основният ми въпрос е свързана с затворите и условията в затворите. Международното споразумение за човешко отношение и изтезанията изисква във всяка държава членка да има омбудсман, който да посещава затворите и да защитава правата на човека. В много случаи условията в държавите членки в затворите са наистина много тежки. Комисията изготвя зелена книга Искате ли да направите това един основен въпрос за обсъждане с вашите колеги в съвета? Благодаря, господин Лафано. Госпожа Лафано. Благодаря, господин председател, господин министър. Ясно е, че общественото мнение е загрижено по отношение на вашето председателство не само заради е, медийния закон, но и по друг повод, а именно поради реформата на Конституцията. Има забрана, въведена е забрана за хомосексуалните бракове. Бих искала да разбера повече неща за тази особеност. Не знае как да се изразя. Става дума най-напред за медийния закон очакванията в тази област? Какви са те? Бих искала да разбера и повече е, неща за вашите компетенции. Четох, че че има негативни изказвания по отношение на хомосексуалните бракове, че има изказвания в в посока порнография. Не знае, аз много не, го, не, не разбирам цялата ситуация, но бих искала повече информация за това. Sí, muchísimas gracias, señor ministro, por su presentación hoy aquí. Благодаря, господин министр. Благодаря, че дойдохте при нас, за да представите вашите приоритети и бих искал да разбера повече неща за защитата на жертвите. Аз не разбрах първия отговор много добре. Като член на Комисията за жените, бих искал да разбера какво ще направи председателството по отношение на насилието на, върху жените. И още един въпрос съвсем набързо. Вчера вътрешния министр каза, че един от приоритетите на председателството ще бъде борбата срещу тероризма. Но аз бих искал от вас да разбера като правосъден министр как ще се защитават е, жертвите на тероризма, на терористични актове. Става дума за достоинството на, че, на, на, на, на хората. Господин Папа Николаус. Благодаря, господин министър. Искам да попитам също нещо свързано с тероризма. В миналото имаше различни е, пунктове в Европа, Италия, Германия и Гърция. Имаше атентати в тези страни с терористични атентати, с жертви. Имаше различни е, получатели на пакети в Германия, например, пакети бяха изпратени до посолства. Е, тази тема много ни интересува, много ни засяга. За това искам да ви попитам следното. Унгарското председателство предвижда ли определени мерки за решаване на този проблем? Ще има ли мерки именно за превенцията и предотвратяването на такива терористични актове? Защото до 2003 година имаше мерки, особено в, в, в контекста на Европол. Благодаря, господин Пападополо. Hello? Yes. Uh, you have overemphasized the strengthening of fundamental rights in several areas during... Говорите за засилването на основните права в няколко области, като един от вашите приоритети. Ще направите ли преглед за състоянието на обежища при жени, които са жертви на домашно насилие във всички 27 държави в Европа по отношение на послона за такива жени. Има много голямо, голяма разлика в поведението на държавите членки при защита на жертвите. Следващия ми въпрос е свързан с детска порнография. Възнамерявате ли да направите изследвания ли да дадете сравнителни статистически данни за добрите практика в различните данни. Следващия въпрос е нарушаването на основните прави, права и свободи на гражданите. Вие наблегнахте, че всички граждани в Европа трябва да получат сериозна защита на своите основни права. Какво ще кажете за правото на свобода, което се отказва в една от държавите членки в Европейския съюз? Благодаря, господин Фос. Присъединявам се към въпросите на преждеговорившите и заедно с това искам да попитам следното. Смята ли, смятате ли да предвижите напред въпроса за данните на пътниците в европейски контекст? И на второ място опазване на личните данни. Много и различни въпроси бяха зададени. Сигурно съм, че ще разберете, ако господин министър се опита накратко да обобщи, защото разбираме и министър знае, че имаме да извършим редица електронни гласувания, които трябваше да започват в 10 часа. Така че, за да преминем на време към гласуването, ще проявите разбиране, ако министърът бъде кратък. Благодаря много, господин председател. Наистина ще направя всичко възможно да бъда кратък. С ваше разрешение няма да разглеждам въпросите един по един. Ще се опитам да ги обединя в групи. Повечето въпроси бяха свързани с хоризонталната директива за борба с дискриминацията. Бих искал да посоча, че ако говорим за унгарската конституция, Конституцион... Конституцията и конституционния ред е, забранява дискриминацията срещу гражданите на базата на политическо и сексуална ориентация и така нататък. Ако говорим за хоризонталната директива за борба с дискриминацията, това влиза в обхвата на съвета Евско. Доколкото знае, унгарското председателство възнамерява да постигне напредък в тази област, но не мога да навляза в подробности, защото, казах, това е просто в мандата на друг министр и друг съвет. И не е част от моя портфел. Друг един често задаван въпрос бе във връзка с международното осиновяване – дали е възможно да има взаимно признаване по съдебните решения за установяване. Ако разгледаме Хакска конференция, там всъщност е прията конвенция за установяването, която според мен може да се прилага. И тя се прилага. Така че според мен този въпрос вече е разрешен. Ако говорим за насилието в е, дома, насилието срещу жените и насилие срещу деца, както и условията в затворите, най-общо, в рамките на целия въпрос за защита на жертвите, искаме да изчакаме да видим какво ще бъде предложението на комисията. Искаме първо да разгледаме тяхното предложение, защото то е важно по отношение на информацията и правилата, с които искаме да изградим една цялостна картина за закрилата на жертвите. Искаме съвсем ясно да се запознаем с ситуацията, най-вече по отношение на уязвимите групи. След това въпросът за затворите и условията за затворите, както и възможността омбудсмани да проверяват условията в затворите. Да, аз бих насърчил държавите членки в това отношение, защото наскоро унгарският омбудсман приключи преглед на условията за затворите, така че не виждам никакви пречки пред държавите членки омбудсмана да направи преглед на преобладаващите условия в местата за лишаване от свобода. Зададени бяха още няколко индивидуални въпроса за реципрочност по отношение на визовия режим в Будапеща в петък, доколкото ми е известно. Този въпрос за признаване на визите с САЩ ще бъде решаван от експерти на експертна среща в петък. Говорихме и за Европейската заповед за защита. Вече споменах, че по-настоящем съвета не разполага с квалифицираното мнозинство необходимо за тази цел, така че нямаме достатъчно подкрепа. Очевидно, ние като страна председател трябва да играем ролята на посредник и арбитър между различните държави членки. Не мога да ви дам оценка за това какви резултати очаквам да постигнем през следващите няколко седмици, но на някакъв етап, може би към средата на нашето председателство, комисията ще може да представи цялостния пакет от мерки за закрила на жертвите. Госпожа Бара, да зададе въпрос за гражданството. Тя искаше да чуе моето мнение по този въпрос – мисля, че това е въпрос, по който съдът на Европейския съюз трябва да излезе с решение. Ако има такива въпроси с тълкованието на гражданството в държавите членки. Госпожа Алфано изглежда по-добре информирана от мен по отношение на дейностите на председателя на съвета за медиите но това е предмет на закона и решението на съда. Винаги може да се оспорват решенията, взети от съвета за медиите. Тези решения могат да бъдат оспорвани и в съда. Не си спомням изявление в смисъл в смисъла за това, че тя е била обвинена в е, речи, изразяващи омраза, защото това е нещо, което по принцип искаме да не допускаме в медиите. Ако погледнем Америка, имаше там една квази нацистска организация, която подстрекаваше за омраза срещу евреите и самото подстрекаване срещу представители дали са от ляво или дясно в политическия спектър, нашият опит показва, че ако опитваме да се справим с е, такива злобни изказвания, особено в медиите, един от, е, една от целите на медийния закон е точно да не се позволява такива речи, изразяващи омраза. Искам да видя конкретни цитати по този въпрос, за да отговоря на господин Хеминес. Не става въпрос само за борбата срещу тероризма, която е е важна, а и защитата на жертвите на тероризма. И аз съм изцяло съгласен с вас. Добре е, че министерствата се състоят от е, няколко министерства, защото някои министерства могат да поставят специално дарение на борбата срещу тероризма, а други министерства поставят ударението върху защитата на жертвите от тероризма, което означава да имаме една цялостно балансирана позиция в правителството. Мисля, че това е, което мога да отговоря на вашия въпрос. господин Пападополос. Отчасти въпросът беше свързан с защита на данните, така че ще повторя, че ще изчакам предложението на комисията. И тук отново ще се разгледа въпроса за насилието над жени, насилието над деца. Искаме да получим информация по тези явления. Различни основни права се нарушават в различни държави членки. Разбира се, хората могат да се обръщат към съда и редица международни форуми, пред които могат да се е, внасят е, жалби, а разбира се може да се търси и съдебно решаване на въпроса. Следващия въпрос беше за обмен на данни за пътници и самолетите. Всъщност нямам информация конкретно за този въпрос, но ако проявите малко търпение, ще се опитаме да ви дадем отговори в писмен вид. Благодаря, господин Ромеро. Просто нямаме вече време, но ако искате просто да изясните казаното от вас. Всъщност аз не получих отговор на въпроса, който зададох. Колко жертви на домашно насилие има в Унгария? Има проблем с статистиката. Европейската заповед за защита не разглежда въпроса за взаимно признаване на съдебни решения. Просто в какви са намеренията на вашата страна гласува за бърза процедура? Министърът, моля да ме извините, тук говорихме за европейския патент – престъпления срещу деца, сексуална злоупотреба с деца. Нямам статистически данни за насилието на жените у себе си, но разбира се ще се обърнем към неправителствени организации, организации на гражданското общество, за да получим статистически данни, ако това може да ви удовлетвори. В момента не мога да ви дам точни данни. Председателят, много благодаря за вашето изложение, благодаря ви за отговорите на всички въпроси. Благодаря ви за готовността да си сътрудничате с Европейския парламент, което отговаря не само на най-добрите желания на унгарското председателство. Надяваме се, че ще преследим тези действия по, в целия период на вашето председателство. Благодаря ви още веднъж. Dear colleagues, please be seated. Колеги, моля да вземете местата си. If you want to take your seats, please, so that we can proceed because we're way back. Трябва да продължим, защото много изоставяме с времето. Please, we're having now a number Имаме няколко гласувания. Пет поредни гласувания. Електронно гласуване. Ще караме точка по точка. Аз ще посочвам точките. Първата е включена в дневния ред като точка 12. Ще гласуваме за споразумението между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенштайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода 2007-2013 година. Гласуваме за приемането на проекто препоръката. Иска се съгласието на парламента. Преминаваме към гласуване. Начало на гласуването. No, not working. Now it's working. Е, работи ли системата? Сега работи. Okay, the vote is open. И така, моля, Гласувайте. Не, още не. Още не работи. Not working. We're gonna see how many. Not... Now it's working. Сега системата работи. Добре, всеки ли гласува? Край на гласуването. Имаме 48, 43 за, 4 против, един въздържал се, така че се приема. Ще имаме ли крайно гласуване? Не. Продължаваме. Продължаваме с следващото гласуване. Това е 13-та точка от дневния ред присъединяване на княжество Лихтенштайн към споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достижението на правото от Шенген. Имаме да гласуваме по това. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 48 за. Никой не е против. Един въздържал се. Приема се. Проекто препоръката се приема. Oh. Having a third vote. Третото гласуване присъединяване на Лихтенштайн към споразумението между Европейската общност и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за обежище, подаване в държава членка или в Швейцария. Имаме да приемем, да гласуваме по тази проекто препоръка. Моля, гласувайте. Now the vote is closed. Край на гласуването. in favor, four against. 4 против, 4, 42 за, 3 въздържали се. Така че проекто препоръката е приета. Благодаря и поздравления. Now, I guess we're moving а сега се придвижваме към точка 15. Точка 15 се отнася до споразумението между Европейския съюз и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти. Моля, гласувайте. Now the vote is closed. Край на гласуването. 44 за, 2 про, 2 против, 3 въздържали се. Прето препоръката се приема. Благодаря ви. И петото гласуване за споразумението между Европейския съюз и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 за, 2 против, 3 въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Now we're moving. Now we're moving. И така продължаваме по-нататък. Преминаваме към точката, която бе отложена вчера за заседанието за днес преди обяд. Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа. Единното разрешение бе изпратено към нашата комисия по член 36 линея 3 от е, вътрешния правилник на парламента, в който се посочва, че в случай на обратно препращане, комисията, която отговаря, трябва да вземе решение по процедурата, която трябва да се следва и устно или писмено да докладва пред парламента в период, който се решава от парламента, но не може да надвишава два месеца. На предишното ни заседание, 10 януари, попитах, помолих секретарията да провери какъв е начина, който трябва да следваме, за да влезем в пленарна зала с компромисно решение, като вземем предвид искането на Комисията по заедостта да остане свързана с нашата работа, съгласно член 50 от вътрешния правилник. Това вече бе направено и както ни е известно, госпожа Матиев, като докладчик на Либе, сега ще ни обясни до каква степен начинът, който тя предлага да се следва за постигането на тази цел, може да се разглежда от комисията. След дискусията ще се проведе гласуване, за да определим позицията на комисията относно процедурата. Госпожа Матия, ако желаете да обясните е вашата позиция? Процедурен въпрос имате? Добре, веднага след госпожа Матия ще изслушаме председателя на Комисията по заетост, госпожа Дарес. Госпожа Матие, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след гласуването в пленарната зала в, в пленарната зала беше решено на базата на член 56 на регламента се реши да се гласува отново във връзка с а, казаното от господин Донсън, ето какво ни беше продиктовано по процедурата. Член 56 алинея 3 съвсем ясно казва, че а, за, при изпращането на комисията е, решава, комисията решава каква процедура ще се следва от парламента устно или писмено, но периода не може да надвишава два месеца. Комисията Либе е компетентна по-нататък да се произнесе по процедурата. По въпроса за съдържанието на текста, Комисията по работна заетост трябва да бъде сезирана по всички аспекти на текста, които а, трябва да бъдат а, модифицирани, за да може да се постигне а, мнозинство. И по-конкретно ви предлагам а, от процедурна гледна точка да представим в нашата комисия, от нашата комисия едно компромисно предложение на базата на пленарното гласуване, в което е известни елементи документи следва да бъдат модифицирани, за да се постигне мнозинство. и тези части да бъдат поставени на гласувани и да се гласува анблок, за да се подкрепи подкрепи пленарното гласуване, за да не се налагат изменения. Що се отнася до а, съдържанието в резултат с консултациите ми с политическите групи. А, ексклюз... Изключителната компетентност на Либе а, м, довежда до а, а, мнозинство. Следователно, не би трябвало да се а, с, намесваме в изработването на компромисното предложение, а, тъй като текстът няма да бъде модифициран за пленарното гласуване. Следователно, предлагам днес да предложим на гласуване процедурното предложение. А ако се анализира това предложение, мисля, че е, с крайния срок е, за внасяне на измененията, за да не се е, попречи на гласуването в пленарната зала, трябва да започне веднага, трябва да предоставим а, компромисно предложение за гласуването в пленарна зала по време на сесията през февруари. Благодаря, господин председател. Преди да изслушаме председателят на Комисията по трудова заетост, е необходимо да знаем точно Кои са онези раздели от инициативата, по които вие възнамерявате да разделите съдържанието на предложението, така че да знаем точно по кои части от инициативата трябва да гласуваме като процедура. Също става дума за един допълнителен документ, който ще се гласува задочно. Благодаря, господин председател като председател на комисията, която е свързана с комисията Либе по този важен документ. Искам само да, допом... да напомня, че ние заедно написахме едно писмо до председателя Лене, който се отнася за разпределянето на компетент компетентностите на тази комисия. Това е едно писмо от 10 март. И а, е, това е по а, 9, 12, 13 и 17 а, е, точка от преамбюла, с изключение на а, е, встъпителната част а, и на 13 точка. В а, по доклада на госпожа Матиое на 12 декември това предложение беше отхвърлено в окончателното гласуване, защото окончателното гласуване с, с а, което а, беше мотивирано от въвеждането на едно изменение от ЕНП, което ам, което се позова на решението на съвета. Измененията бяха приняти по доклада на госпожа Матюе по 30-те приети изменения от пленарното с 15 изменения се отнасят за онази част, която аз посочих, която представлява основата на нашето споразумение, върху което, по което имаме подкрепата на господин Лене. 15-те изменения се отнасят изцяло до доклада на нашия докладчик, господин Александро Саркас, и те се отнасят за точките, които са в сърцевината на това предложение. Именно това са членове 2 и 3. Що се отнася до приложното поле на директивата от една страна, и член 12, който се отнася за изключването на някои социални права, особено по отношение на хора, и хора, идващи от трети страни. Според нас, мисля, господин председател, че е ваша отговорност да се разгледа отговорността на а, а, комисията. Трябва да се отчете, че, а, да се отчете, че с оглед на глобалното а, глобалното а, равновесие не може да се открият отново преговорите само на базата на компетентността а, а, госпожа Матю не беше съвсем точна в а, а, членовете, които искаше да се преоткрият. А, тя показа таблица на съответствия, които обаче не се отнасят до а, същността на предложението. Аз мисля, господин председател, че трябва да се консултирате с комисията а, по работната заетост преди да вземете каквото и да било становище, за да може преди а, парламентарното гласуване, комисията, която е сезирана, да не вземе предвид загрижеността, която се изразява от тези комисии. Аз искам да ви припомня двете писма, които ви изпратих на 3 и на 18 януари. това трябва да се отнася за целия текст, който беше изменен с приемането на измененията, предложени от НП и тяхното тълкуване и с преговорите в съвета. По член 56 алинея 3 не може да се чете този член без връзка с член 50, където ясно се казва, че асоциираната компетен... комисия остава компетентна по време на цялото а, първо четене, включително още веднъж също така трябва да сезираме комисията по конституционни въпроси, която да бъде да бъде сезирана, която да се произнесе по правомощията и ви благодаря, господин председател, че ми позволихте да взема отношение от името на комисията по работна заетост в мисля, че би трябвало да дадете думата и на нашия докладчик, тъй като вашата докладчица изрази своята позиция. Je vous suggère écoute d'abord les coordinateurs après. Предлагам първо да изслушаме координаторите, след това да дадем думата на докладчика. Добре, господин Серкас. Благодаря, господин председател. Аз искам също да благодаря за възможността да се изкажа, защото тази възможност е от огромно значение за мен. Става дума за тема, която засяга не само нашата комисия, но и други комисии в парламента. Ето защо смятам, че това решение, което предлага госпожа Матя, мисля, че това решение е разумно, защото не може да решаваме едностранно по толкова важни въпроси. Това предложение, което чух сега, казва, че Комисията по заетост ще бъде асоциирана и по-нататък с този доклад, но по силата на прилагането на, вътрешния, на правилника за вътрешния ред, всъщност това асоцииране се поставя под въпрос. И споразумението, което постигнахме, се поставя също под въпрос. И ние не може да приемем тази ситуация. Ако ние бяхме водеща ако ние бяхме водеща комисия, а пък вашата комисия беше подпомагаща, то тогава никога не, би се, не биха се получили конфликти. А, особено при гласуването в а, моята комисия. Това е огромна отговорност, ако гласуваме за, върху, по отношение на пунктове, които не са дискутирани. Това би довело до конфликт между отделните комисии, което изобщо не е нужно. Ние искаме да достигнем, да постигнем мнозинство, да постигнем единство, за да може да поставим добра база за по-нататъчното гласуване в парламента, в пленарна зала. Но, както казах, не бива вие да гласувате по пунктове, които попадат в нашата компетенция. Е, вие също не бихте искали това да се случи и от ваша перспектива. Е, господин председател, аз имам дълъг стаж като депутат в национален парламент и в Европейския парламент и за това аз бих казал, че мнозинството не бива да се налага на, над малцинството. Трябва да се следват процедурите и правилата. Не може да се изменя е, вътрешния ред е, поради това, че мнозинството е в полза на тази промяна. Има правила, които трябва да се спазват, може да се а, е, може правни, правен съвет да се получи не само по телефона, може писмено и е препоръчително писмено да се уточнят процедурите, които трябва да се следват. Вие сте Комисията за граждански свободи, а пък искате всъщност да ограничите свободата за вземане на решение на нашата комисия. Не бива по-силния да има право. Благодаря. Сега координаторите имат думите. Мистер Мораес. Господин Мораес. Um, chairman, so I... Господин председател, ще говоря от името на комисия Либе и от нашата група, но искам да кажа нещо по-общо, което бих искал другите групи да разберат по отношение на гласуването. Първият въпрос, въпрос е, че по силата на член 40, 56 алинея 3 ние сме водещата комисия. Препращането обратно на документа към нас си има причина. Докладчиката трябва да организира политическа дискусия с са докладчиците, срещнал се с госпожа Гозалонзо и това се е случило. Това е политическа дискусия и това е правилното. Когато обаче се занимаваме с законодателство и говорим за досието по легална миграция, където има сериозна връзка с, с Комисията по заедостта по член 50, Основните членове идват от Комисията по заедост, обсъждат се при тях, гласуват се от тях и след това се внасят от нашата комисия заедно с тях в пленарна зала. Когато се случва това, трябва да разбираме, че подобна ще бъде процедурата и за всички подобни досиета за легалната миграция, вътрешно-корпоративния трансфер, сезонните работници, както и гласуването по единното разрешително. Ако създадем ситуация, при която член 50 не се следва при първо четене, това ще бъде една изкуствена ситуация. Няма значение какво ще бъде крайното политическо споразумение. След като документ е спрятан обратно при нас, комисията по заетост трябва отново да се асоциира с нас и да се внесат измененията, както и в пленарна зала, което можем да направим дори ако се следва тази процедура. Искам да помоля другите партийни групи да не разглеждат единствено сегашната политика за единото разрешително. Аз разбирам, че, а да разберат, че комисията по директор ще бъде стирана по член 50 по целият пакет за легалната миграция и досията за заетост. Председателят, докладчика и съдокладчиците от е, за комисията по заетост идват е, при нас и правят сериозен опит – да ни помогнат да разберем, че член 50 трябва да се приема сериозно. Нашия контрагент, координатите, правният консултант в Комисията по заедост са на същото мнение, така че аз не заявявам това от името на, на партийната група, а, от името на комисията. Така че важно е как ще работим с комисията по заедост по член 50. И всъщност искам от другите групи политическо споразумение да разрият този въпрос как ще сътрудничам с тази комисия. И моето предложение е да се обърне внимание на това виждане, кратко, за кратко да се отложи това гласуване, за да получим правно разяснение за това как трябва да се третира член 50 на първо четене. Моето разбиране е, че трябваше още на първо четене да се направи това и комисията по заетост трябваше да стира още от самото начало. Мисля, че това е изкуствено изключване на член 50. Просто искам тези правила да се изяснят. Отлагане на гласуването, получаване на право изясняване и след това да направим гласуването следващата седмица, ако е възможно. Госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Бих искал да напомня на цялата комисия, че това не е първият дебат, който провеждаме по това досие, след като то бе отхвърлено на пленарно заседание. Трябваше да кажа това, защото не искам колегите ни, които не бяха тук при първата дискусия в комисията Либе, да не мислят те, че ние действаме несъзнателно. Ние знаем много добре за какво говорим. По това време бе решено да поискаме правни съвети от правната служба. Получихме този правен съвет от правната служба и съвета бе съвсем ясен, че трябва да процедираме в съответствие с това, което ни каже докладчикът. Тя има мандат и трябва да дойде при нас с процедурата и тази процедура всъщност ще бъде подложена на гласуването на комисията Либе. Така че е, дискусията всъщност дали да се асоциира комисията по заетостта в тази ситуация, след като документът бе отхвърлен, всъщност вече е обсъждан в комисията Либе. Разбирам изцяло, че това сътрудничество се базира на член 50, но само ограничен брой аспекти бяха решавани от Комисията трудова заедост. Госпожа Матия вече направи проучване и установи, че тези аспекти, които всъщност подлежат на дебати, представляват причина за отхвърлянето на доклада в пленарна зала – принадлежат в е, правомощ... към правомощията на Либе. Това отношение, по мое мнение, имаме изцяло право да следваме процедурата на госпожа Матия и всъщност е, комисията Либе да продължи да се занимава с това досие. Това е моята реакция на всичко, което бе казано до този момент в тази зала. Uh, господин, господин Благодаря, господин председател. Както и говорещия, с пълното ми уважение към Комисията за заетост и особено лицата, които представляват днес Комисията по заетост, аз смятам обаче, че има два ясни въпроса, които наистина трябва да останат и ясни и разделени. На първо място въпросът за процедурата, на второ място въпросът за по същество. Ще кажа по няколко думи за всеки от тези въпроси, защото мисля, че ще бъде погрешно тези два въпроса да се смесват, защото така ще стигнем до един модел. Започнем с процедурния въпрос. В живота, както обикновено се случва, някой трябва да вземе решение. По процедурата, вътрешния правилник, по-конкретно член 56 Алинея 3 прави абсолютно, показва абсолютно ясно, коя комисия носи отговорност за вземане на процедурно решение. Този член ясно посочва, че компетентната комисия е тази, която вземе решение по процедурата. Тук не става въпрос за конфликт между комисии. Съвсем ясен член от правилника за вътрешния ред, който показва коя комисия взема процедурното решение. Няма никакъв проблем тук с тълкуването. Не отивам, не се обръщаме към Комисията по конституционни въпроси, когато имаме толкова ясен член и на съвсем ясен език ни казва, че комисията носеща отговорност е компетентната комисия. И всички ние знаем, че компетентната комисия е Комисията по граждански права, независимо на базата на член 56. Така че по процедура ясно е, че комисията Либия е компетентната комисия, следователно ние сме тези, които трябва да решат каква процедура да се следва. По съдържание или по същество всички ние знаем, че имаше причини този доклад да не бъде прият на пленарно заседание и да не получи подкрепата на мнозинството. Всички можем да дадем различни тълкования. В комисията Либе ми се струва прекомерно ясно, че причината, заради която гласуването бе против доклада, бе въпроса за допълнителните документи. И това е въпрос, който попада в изключителната компетентност на комисията Либе. Така че дори и по същество е ясно, че въпроса си остава въпрос на Либе. Това не означава, че ние отричаме компетентността на комисията за етост по съответните чинове. Разбира се, че тя си има своите правомощия и те съответно са спазени. Но днес не вземаме решение по същество. Днес вземаме решение по процедурата – и по процедурата комисията Либе е тази, която има правомощията. И така, уважаеми колеги, в заключение смятам, че когато нещо е ясно, не се търси тълкование. Защото по този начин ще го направим по-неясен. Важното е да продължим, защото крайният срок бързо ни наближава и мисля, че един пакет като този по който все още имаме възможност да постигнем споразумение на първо четене, за нас е много важен и имаме отговорност да решим въпроса колкото се може по-скоро, не по-късно. Мистер Кикхоп. Uh, Господин председател, напълно съм съгласен с това, което каза Саймън и госпожа Вебер. За мен е абсолютно ясно, че позицията е такава, ситуацията е такава, каквато те казаха. Член 56 е ясен. Е, това не е само един член, който ни е, помага, той ни диктува как трябва да се процедири. Ако не следваме 56 член, в този случай ще имаме трудности в други случаи и ще се е, ще стигне до повече объркване. Комисията по работната заедост имаше свои дебати и а,

натискът е, и всичко, което се случи е, е в компетенциите на комисията Либе. По това няма въпрос. Ние ще се отказваме от нашите отговорности, ако не е, процедираме така, както предлага нашия докладчик и колегите Бусотил и Вебер. И ние трябва като нашата комисия да, се, да сме на висотата на нашите отговорности. Благодаря, господин председател. Има ли групи, които не са изразили становището си? А, аз бих желал да ги изслушам. Госпожа Енст има думата. Аз съм малко объркана, защото аз исках да си скажа още в началото, но както и да е. Разбирам, че има различни позиции сред нас и различни тълкувания на, вътрешни, на правилника за вътрешния ред. Това е моето становище, това е моят извод. Комисията по заетостта ясно каза, че има различни аспекти, които трябва да се вземат предвид от, вътрешния, от правилника за вътрешния ред, а не само този е, член. Сега това може да стане прецедент и Важно е да знаем на какво ще основем нашите действия, на каква правна основа. За мен е много объркващо. Има много различни политически отцветени позиции. И аз не искам днес да взимам решения, докато не получа яснота по процедурата. Не може да има друг път, освен да се обърнем към правната служба, и още веднъж да разберем, да ги попитаме какво трябва да правим. Не става дума за една седмица. Вероятно ще се наложи и про други случаи да, да процедираме така. Ето защо не би трябвало да гласуваме днес. Вторият аспект. Имам големи проблеми с предложенията на госпожа Матер. Е, предложенията за промяна, за изменение. Аз искам нещата да бъдат изпипани и за това ни трябва време в рамките на нашата политическа група и смятам, че другите политически групи също ще искат повече време. Искаме да видим какви са нейните предложения, на какво се основават. На трето място. Не може комисията по заетост да не бъде асоциирана с този доклад, да не бъде въвлечена при взимането на решение. По този доклад това би било една огромна грешка. Имаше много важни предложения за изменение. имаше връзка с правилника за вътрешния ред и смятам, че се разбира от само себе си факта, че комисията по заедност трябва да работи заедно с нас. И аз не разбирам защо се получава тази ситуация. И нашето предложение е много ясно да отложим гласуването и да се обърнем към правната служба, за да имаме повече време и яснота при вземането на решение. Господин Тавареш. Well, very short points. Съвсем накратко. И е, слушахме сериозни а, юридически аргументи, които трябва да разгледаме, което не е просто. Чухме също така а, доводи за парламентарното сътрудничество на господин Сергас, които са уместни, които също би трябвало да се разгледат. За мен е странно, че нашето гласуване в пленарната зала се тълкува по такъв начин. Мисля, че госпожа Макия смята, че самия факт, че ние гласувахме, че това не е дефинитивно становище. Тук не става въпрос за тълкуване от една от за заинтересована страна. Искам да отговоря на господин Бусотил. Ако нещо е ясно, то трябва да го следваме. Ако нещо е толкова ясно и ако Либе е толкова права по тези, по тези правила, не би трябвало да се страхуваме от консултации с трета страна, ако правилата са толкова ясни, колкото ние смятаме. Аз не смятам, че, съм про, че сме виждали становище на правната служба и социалистите не са виждали становище. Именно по тази причина ако има такова становище, е, мисля, че не би трябвало да гласуваме гласуваме по този въпрос. За това подкрепям а, колегата Морес, за да се отложи гласуването за зелените. Благодаря, господин председател. Трябва също така да кажа, че аз също съм заинтересована. Аз съм докладчик в Сянка и в Либе и в Комисията по работна заедост. Тук става въпрос за холистичен подход към конфликт на интереси. Съгласна съм с това, което беше казано че трябва да се разглежда това много внимателно, тъй като това може да създаде прецедент. Ние следим много внимателно докладите в пакета по различните аспекти на иммиграционната политика, много от които са много тясно свързани с правата за, на работното място, което е до много голяма степен в прерогативите на Комисията по работната заедост. Вероятно, може би, бихме могли да се възползваме от това да има повече дискусии между двете комисии, не отделно, за да се чуят притесненията и на двете комисии, защото за мен е много ясно, че по въпросите на приложното поле тези въпроси имат последици и също така има, ще бъде изключително полезно да има една допълнителна дискусия. Това е позицията на нашата група. Ние би трябвало да се върнем на този въпрос следващата седмица, за да стигнем до окончателно решение. Тогава, когато сме разгледали едновременно 50 и 56 и може би ще достигнем същото становище, както предложеното от докладчика. Но всъщност тук има една а, тревожност, една нервност и може би ще се окажем в капан за в бъдеще, ако всъщност се окаже, че има нещо, което е по-разумно. Благодаря, господин председател. Аз искам да подчертая следното госпожа Вебер, колегата Бозутир, всъщност говориха за реалностите. Правилника за вътрешния ред е това, което е важното. Аз бих искала да гласуваме. Това ви предлагам. Сеньор Серкас. Господин Серкас. 30 segundos, señor presidente, para agradecer la cortesía de la Comisión. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за гостоприемството на комисията и искам да кажа, важно е това, което каза господин Бозотел. Трябва да сме честни. Член 56 алинея 3 не противоречи на ситуацията. Става дума за компетентната комисия. Така е формулировката. И който прочете член 56, член 56 ще, ще види, че формулировката там е компетентната комисия. Сега тук има две компетентни комисии, а пък член 56 говори само за една компетентна комисия. Сега това е за правилника на вътрешния ред escuchar los distintos puntos de vista. Е, хубаво беше, че чухме различните мнения, защото има, има разлика, има разнобой по този важен въпрос между нас, но член 50 и член 56 алинея 3 има вероятно някакво противоречие между тях. Може би е необходимо да чуем мнението на правната служба, но чухме тези, които са за това водещата комисия да има превес и чухме мнението на другите, които смятат, че компетенциите трябва да се компетенциите поне при заявлението за разрешение за пребиваване и работа трябва компетенциите трябва да бъдат поделени между двете комисии Либе и ЕМПЛ. Дискусията се основава главно на засяга главно третата глава. Значи, ние не дискутираме само за това, че има прецедент, а Дискутираме и за това, че тези два члена, 50 и 56, не са достатъчно ясни и тълкованията им също не са еднозначни. Е, Безпомената спомената правната служба и е, някой колега каза, че и АВКО, комисията АВКО е компетентна да вземе отношение по е, правилника за вътрешния ред. Някои колеги искаха и предложиха гласуване в момента, веднага, други колеги са за отлагане. Нека да видим сега в едно гласуване, предварително гласуване, сега дали подкрепяме предложението на докладчицата. Или пък сме за едноседмично отлагане. Тогава бихме могли в това време да помолим правната служба за съвет. Комисията по заетост е помолена да каже дали иска да продължи, да започне отново дискусията по глава трета. Но сега, нека да гласуваме за това дали да гласуваме сега или да гласуваме след една седмица. Кой е за това и кой е против? Тогава ще видим къде е мнозинството. Кой подкрепя предложението на госпожа Матея? Тоест, гласуваме сега за това, да гласуваме, да подкрепим предложението на госпожа Матя. Ако разбирам правилно, казва председателят, сега гласуваме за подкрепа на предложението на докладчицата. Тези, които гласуват за, момента иска да гласуваме днес. Тоест, хората, които са вдигнали ръце в момента, подкрепят предложението да гласуваме днес. Моля, гласувайте отново сега. Гласувайте. No, no, no. Vote is open. The vote is open. Моля, гласувайте сега електронно. Аз нямам карта, но се надявам, че ще е, отбележите моя глас. Край на гласуването. Край. Не, не е край. Все още може да гласувате, казва председателят. Сега гласуването приключи. 27 за, 20 против, няма въздържали се. Така че днес ние ще гласуваме по процедурата, Тоест ще гласуваме по предложението на госпожа Матео. Искам да кажа няколко неща в отговор на многото изказвания, които чухме. От една страна, между 10 януари и сега, както каза госпожа Вебер, се проведоха е, заседания на е, докладчиците в Сянка. Аз също така се срещнах и с Александро Серкас и с редица други колеги. Аз е, се консултирах с, а, административните и правните служби по процедурата. Искам също така да кажа, че не бих искал да пипам членовете, които са в прерогативите на комисията по заедостта. Така че членовете, които се отнасят за комисията по работната заетост, въобще не са пипани. Именно по тази причина, моля да ми извините, казва ораторката, не чувам това, което се говори и праводачите също не го чуват. И пленарното заседание се произнесе по съвсем ясно по приложното поле а, а, на всички изменения. И ако и вота е ясен на пленарното заседание, съвсем ясно се произнесе по въпроса. Благодаря, госпожо Матие. И сега преминаваме към гласуването, така както беше предложено от докладчицата ни госпожа Матие. Дали да процедираме а, според а, процедурното тълкуване, което беше пояснено от госпожа Матюя, която прочете член 50 и член 56 алинея Трета, ще направим второ гласуване. Онези, които са съгласни, гласуват с да, които не са съгласни, гласуват с не. Режим на гласуване, моля. Now the vote is closed. Край на гласуването. Отново 27 са за, 20 против. Така че предложението е прието. Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, все още ни остават още две точки, които трябва да разгледаме в един час. И така че ви моля за вашето сътрудничество. А, имаме всъщност даже половин час, имаме още две точки, така че много ви моля да ни помогнете. Преминаваме към точка 17. Изменение на регламент на съвета за създаването на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, а именно Фронтекс. Докладчик е господин Саймон Бусотил и ще обсъждаме измененията, които са внесени във връзка с Frontex. Крайният срок за измененията беше 14 декември има 185 изменения. Получихме окончателните становища също така на Комисията по външни отношения, които бяха прияти на 13 януари. Сега даваме докладчик думата. Ще чуем също така становището и първата реакция на комисията и председателството и ще имаме, може би, малко време. Господин Босотил, имате думата. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Съвсем накратко ще направено представене. Работата а, в комисията Либа е толкова по-лесна, когато повечето от членовете и напуснат залата. А, изказвам ви моето съчувствие. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения. Аз самия внесох 68 изменения в първоначалния си доклад, а други депутати добавих, внесоха 186 дебата, 254 общо. Сега вече съжалявам, че ги насърчих да внасят а, а, толкова много изменения, но всъщност, айде, сериозно а, искам да им благодаря за интереса към това а, о, досие. Срещнах се с докладчици в Сянка. Срещите ще продължават, за да можем да а, стигнем до силна и единна позиция а, на всички партийни представители. Позволете ми да кажа нещо съвсем накратко, за да очертая съвсем накратко внесените изменения, след което ще спра, защото за мен ще бъде много важно да чуя реакцията на комисията и на съвета. Е, както и въпроси на колеги. Най-важните изменения се отнасят с за въпроса за основните права, както това се очакваше. Бих ги разделил на три вида изменения. Първия подход – се следва от мен и НП, групата АЛДЕ. Това е подход, според който трябва да имаме една единна, проста, ясна дефиниция, в която ясно да се каже, че основните права следва да бъдат спазвани от агенцията винаги. И да се спре тук. Това е първия подход. Втория подход – предвижда позоваване на правата на човека в всеки член. И това е втория подход, който се предпочита от групата на ГУЕ и от зелените. Има един трети подход, който е някакси междинен, който се следва от групата на социалистите. И на тази основа аз много харесвам изменението по основните права, внесено от АДА, което предлага създаването на един консултативен съвет който следва да бъде сезиран по всички въпроси от Frontex и който трябва да отразява компетентните органи в тази сфера. Аз е, харесвам и някои допълнителните позовавания на основните права, които бяха внесени от групата на социалистите. Така че се надявам, че ще можем да намерим е, разумни компромиси по този въпрос, за да може да изпратим едно съвсем ясно послание. Мисля, че всички групи се обединяваме в това, че ние наистина не си играем по въпроса за основните права. Може би има някои човешки ситуации, които могат да са свързани с основните права но това не би трябвало да бъде противоречив въпрос. На втора тема, засегната в измененията, се отнася за а, измененията в насоките за Фронтекс. Има колеги, които искат да се включат позовавания към насоките, които в момента са внесени в Съда на Европейските общности, който се надявам скоро да се произнесе относно тяхната валидност. Моята реакция че а, нямам проблеми по същество с, с насоките, но по формалната част струва ми се, че няма да бъде правилно от наша страна в един европейски закон да се позоваваме на решение на съвета, което в момента се успорва в Европейския съд, защото може би ще се окаже, че това решение на съвета ще бъде обявено за невалидно от Съда на Европейските общности. По въпроса за закрилата на данните, има по-малко изменения, отколкото си мислех, че ще има. Аз всъщност не, съ, не знам дали това е положително или отрицателно. Има а, сравнително малко изменения за защита на данните. Същевременно аз мисля, че може да се включи едно компромисно изменение по защитата на данните, което да отрази колкото е възможно по-добре някои от загриженостите на колегите. По въпроса за лизинга и закупуването на техника, доколкото разбирам от контактите си с докладчиците в Сянка, струва ми се, че има едно доста широко а, съгласие да се приеме това във връзка с връщанията и дали трябва да дадем а, правомощия на Фронтекс да се занимава с доброволните връщания, не само принудителните. Няма споразумение на този етап между групите, следователно това остава отворен въпрос. И накрая по въпроса за третите страни, споразуменията с третите страни. Мисля, че има една много силна решителност да има демократичен надзор на това, което прави агенцията в, в съвместно и с трети страни. Има ясна решимост по тези въпроси от Европейския парламент. Тук ще спра, защото мисля, че представих една обща представа за измененията, предстоят ми нови срещи с, с докладчиците в Сянка. Сега очаквам реакцията на колегите, на комисията и на съвета. Благодаря, господин Посотил. Може би комисията иска да направи кратък коментар. You, благодаря, господин председател. Преди всичко, благодаря на докладчика за високото качество на доклада и за представянето му, което на мен ми звучи много положително по отношение на перспективите за стигане до споразумение. Това е приоритет за комисията и спешността за придвижване по-напред е, под достатъчно се подчертава от ситуацията в Гърция, което означава, че трябва да направим каквото можем, за да подсилим допълнително Фронтекс. Разбирате, че не мога да изразя диспозицията на комисията по всяко едно изменение, но ще се опитам да коментирам по някои моменти. На първо място, от е, страна на комисията, до голяма степен мисля, че можем да подкрепим идеите на докладчика по отношение на системата за граничен контрол на Европейския съд. Е, най-вече чрез е, екипите за бърза намеса. Мисля, че това е една добра идея, насока. Трябва да поддържаме оперативната стойност на предложението, т.е. Е насочено към укрепване на Frontex. Може би по-малко трябва да насочим вниманието си към името. Важно е все пак оперативната страна. В този смисъл нека само да напомня, че няма да бъде възможно да се засегне отделния регламент Rabbit за бързите екипи, защото ще се навлезе в детайли на механизма, но смятам, че на този етап това няма да попречи от правна гледна точка да се следва предложената от докладчика насока. По въпроса за защита на личните данни мога да се позова на скорошното съобщение на комисията за стратегията за вътрешна сигурност. Ние сме готови да подкрепим и подпомогнем всякакъв компромис, с който може да се постигне между съвета и парламента с изменение в този смисъл. Не сте приключили, извинявайте. Приемаме също и идеите за доброволното връщане на лица – по наше разбиране, Фронтекс вече обхваща такива въпроси по доброволно връждане с изграждането на проекти за изграждане на капацитет, така че да се включи това изключително като компетентност на Фронтекс, мисля, че е желателно и целесообразно. По основните права, както знаете, това е било и е приоритет за комисията. Укрепване на аспектите на основните права в приложното поле на Frontex. Разбира се, готови сме и за допълнителни изменения, за постигане на допълнителен напредък, като имаме прави, че тези допълнителни изменения трябва да са съгласувани с разделението на властите между агенцията и държавите членки. Мисля да спра до тук. Още веднъж искам да подчертая. Ние сме изцяло на разположение на комисията ви, за да можем да подкрепим споразумение на първо четене между институциите. Благодаря. make, any, make a contribution? Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да изразим нашето виждане по този доклад. Както и по предложените изменения от е, евродепутатите. На първо място, Бих искал да заявя, че докладът на господин Босотил е много добра основа и отправна точка за предстоящите преговори. Надяваме се, че възможно най-скоро ще бъдем в състояние да предложим компромисен проект. Бихме искали да направим това в течение на унгарското председателство. Много от изказването от членовете на комисията показват сериозния ангажимент към този регламент. И стремежи към един, една по-ефективна организация на Фронтекс. Съгласни сме изцяло с предложенията на господин Босотил в доклада. Алде също смята, че един единствен член трябва да има препратка към основните права. Тук докладчика в своя доклад споменава този въпрос в едно 2C. И ние го подкрепяме. На последното заседание на работната група по Frontex изразихме редица обсъждахме редица резерви и предложения на евродепутати и това, което трябва да заявя е, че мнозинството държави членки приеха това и някои дори вече са включили тези разпоредби. Надяваме се, че на заседанието на 11 феврари на Frontex на ниво работна група ще има готовност с един приемлив проект на резолюция. Връщайки се на въпроса за защита на личните данни, ние се опитваме да работим по компромис, приемлив за всички. Председателството работи по такова едно предложение. Когато говорим за наемането или закупуването на оборудване, ние подкрепяме правото на демократичен контрол на парламента над Фронтекс. Когато говорим за разширяване на сътрудничеството на Фронтекс с трети страни, очевидно на лице са някои вътрешни доклади, които се основават на анализа на риска. Те са поверителни документи и в хода на дискусията с е, министра вчера, когато говорихме за това че предоставянето на поверителни документи е доста тромав процес, но председателството ще се опита да улесни този въпрос и до края на феврари ще се опитаме да стигнем до решение, за да можем да предоставим тези документи на комисията Либи. Благодаря. Много членове искат думата, за да вземат участие в дискусията. Моля ви, не превишавайте една минута, защото веднага след това трябва да проведем и заседание на координаторите. Голям е броя на желаящите да се изказват. Моля ви до една минута, защото иначе няма да не стигне времето. Госпожа Геом. За една минута ще е сложничко. Извинявайте, не трябва ли първо да се чуят и докладчиците на ФЕД, които са работили по а, за, за да може след това да започнем дискусия. Мисля, че така а, е, би било разумно, за да може да започнем. Да, добре, съгласни сме. Имате думата, госпожо. Имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина в Комисията по външни работи имахме основната задача да видим по какъв начин това становище може да се формулира така, че агенцията да подобри своята работа за изпълнение на задълженията си относно правата на човека. Ние разполагаме с предложението на комисията, където се позовава защита на правата на човека и се счита за приоритет, както току-що чухме от комисията, но смятаме, че това предложение е доста непоследователно и ограничено. Следователно, в редица изменения ние подчертахме и освен това постигнахме споразумение в АФЕД необходимостта за разработване на задължителен ефективен механизъм и използването на независими и висококвалифицирани експерти, по въпроса за правата на човека, като върховният представител към не за беженците, върховният представител за правата на човека и ние успяхме в този смисъл да обсъдим по какъв начин да се направи оценката на агенцията, която преди това не бе независима и да се включи анализа по начин, в който правата заложени в е, хартата за основните права да бъдат гарантирани. Тази оценка и анализ е, ще се прилагат всеки път към общия доклад на Фронтекс. Няма да преминавам през всичките споразумения, които постигнахме, но едно от тези споразумения бе много важно. Ние се договорихме операциите на Фронтекс да могат да бъдат прекратявани, когато има нарушаване на международното право или на хартата на основните права. Така че ще видите всички различни изменения – Настоявам да вземете предвид всички тези изменения, защото това е приоритет на комисаря да се развива допълнително мандата на Фронтекс по различни причини, но една от тези причини е, че има наистина някои недостатъци по отношение на правата на човека в тяхната работа. Добре е да се чуе, че комисарът е готов да разгледа и други изменения по този въпрос. И не само в един параграф да се споменава защитата на правата на човека, защото защита на основната права трябва да бъде много конкретна и наблюдаване. Всъщност във всички документи, във всички речи имаме позоваване на правата на човека. Благодаря. Yes, have you finished? Thank you. Приключихте ли? Благодаря. Госпожа Геом. Благодаря съвсем накратко. Благодаря на господин Босотил за предложението и а, мисля, че не сме приключили с работата си. Ще се върнем и също така трябва да се подчертаят, да се про, значението на този доклад. Много е трудно да се включа и да, да, да засегна всички детайли. Ще, ще се насоча само към някои от основните неща, започвайки с основните права. Това е изключително важно. С въпросите, които бяха повдигнати от е, ситуацията, се питаме дали трябва да има отделен параграф, в който да се изведат нещата пред скоби, така да се каже, или да се посоч, да се да, да има референция във всеки е, член. ако се споменават е, правата на човека в този текст, се подчертава значението, което ние предаваме внимаваме е, и също така по ключовите въпроси. Е, тук има редица теми, по които според мен трябва да се позоваваме. Например, образованието. И мисля, че е много важно е, също така, например, когато говорим за служителите за връзка по емиграцията. Това също да бъде включено в определен текст. И също така това, което каза колегата от Афет, ни се струва умисно, уместно, трябва да се даде една много ясна юридическа рамка, за да може да се зачитат основните права, тогава когато говорим за Frontex. По личните данни,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 Тил, може би трябва да се запитаме за реалната а, мотивация за даването на тези права, защото аз а, мисля, че Frontex не би трябвало да има право на този етап да се а, третира тези данни. Неговата задача е да се бори срещу трансграничната престъпност. Също така, казвайки това, ако трябва да се работи по възможността да се третират личните данни. Мисля, че трябва да се прави това в една много тясна и много ясна рамка, с акцент върху а, това, което казват а, социалистите по този въпрос. Постигната е напредък а, в това отношение по количествените аспекти, е, както и по някои качествени аспекти. По доброволното връщане аз съм доста скептична за правомащията, които се дават е, на Фронтекс по е, доброволното връщане. Мисля, че това е извън мисията на Фронтекс. Що се отнася до закупуването и лизинга, в доклада на нашата комисия. Ние сме против предложенията, които бяха направени. Мисля, че включването на покупките е изненадващо в този текст и в края. Искам да кажа, че във връзка с доклада на господин Бусотил. Ние разбираме това, което той казва, но трябва да се работи по уточняването на отговорностите на Фронтекс, докато се постигне споразумение. Госпожа Уикстрам. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да ви благодаря и на господин Бусотил за наистина много добре свършената работа по това важно досие. Искам да отправя благодарности към всички колеги, които работеха като докладчици в сянка в целия този процес. Аз също искам да наблегна на значението на тясно сътрудничество между нас в парламента, за да излезем с разбираем и структуриран текст, за да изразим ясно позицията си пред съвета, комисията и пред самия Фронтекс. Много изменения, които, които изискват сериозно внимание, са внесени и като имаме предвид техническия характер на този доклад, е важно да не бързаме. Важно е всичките ни решения да са основани на стабилна база и да можем да постигаме компромиси, които всички групи да подкрепят, за да се даде по голяма тежест на виждането на парламента по това важно досие. Много важни въпроси бяха повдигнати вече от колегите. Аз ще се огранича само до някой от тях. Предложението на господин Босатил, например, да се даде име на граничната система на Европейския съюз – мисля, че текстът е съвсем ясен. Аз нямам никакъв проблем да го подкрепя. Ситуацията по отношение на дейностите за Frontex е нещо, което наистина Фронтекс трябва да участва в промените. Не смятам, че трябва да се хващаме в капаните на такива дебати и на такива дребни въпроси. Има много по-сериозни неща, които трябва да разглеждаме, като защита на данните, права на човека и така нататък. Как да гарантираме, че дейностите на Frontex винаги зачитат основните права на човека и ги поставят на първо място? Всъщност, точно за това излязохме с идеята да внесем такова голямо изменение може би точно като основна подкрепа на това досие. То може да бъде допълнително разширено и аз съм наясно с това, но не можем достатъчно силно да наблегнем, че всички гранични служители, които работят на границите от страна Фронтекс, трябва да зачитат основните свободи и права на човека. Необходима е сериозна подготовка по правата на човека като цяло на тези служители и трябва да сме сигурни, че те могат да осигурят възможно най-добър прием на мигрантите, преминаващи през границите на Европейския съюз. И значението на обучението на тези служители, когато някой наистина се нуждае от обежище, като същевременно винаги се спазват правата на човека. Мисля, че можем да навлизаме в много големи подробности по това изменение, за да покажем ясно пред всички, че това е на първо място и това е виждането на парламента. Искам да стигна до наскоро гласуваното становище на АФЕД. Специално искам да изразя високата си оценка на факта, че сменят термина с, от нелегални мигранти на нередовни мигранти. И както и други колеги в същата комисия, които предлагат такова изменение в Либе, надявам се, че нашата комисия ще подкрепи това изменение по по политически причини човешките същества никога не са нелегални. Те могат да бъдат понякога нередовни в Европейския съюз. Много благодаря. Нека да поддържаме този добър работен дух на сътрудничество. Преди да дам думата на следващия оратор, нека да ви напомня, че имаме още 7 души записали се за изказване. Наистина необходимо е да обобщите това, което искате да кажете. Давам ви по, мину, по минута и половина на всеки. Äh, благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Бозотил. Е, нашето заседание на докладчиците в Сянка беше толкова добро, е, толкова добре успяхме да обмени мнение, че съм очарована. Голям комплимент на него, към него. Нашите теми е, с моите е, теми са същите, е, по които говориха и колегите. Най-напред са човешките права и основните права. Проблематиката за човешките права е много важна. Мисля, че е хубаво да създадем един основен член в документа, по, посветен на човешките права и да видим къде е необходимо наистина да прецизираме формулировката в цялостния текст с оглед на човешките права. Това беше първото. Второто. Доброволното връщане. Това също трябва да бъде включено тук. Аз всъщност питах моите колеги от политическата група и решихме, че това всъщност не би трябвало да бъде включено. Доброволното връщане, то не... Това би означавало разширяване на мандата, това не е разумно. Сега понятието екипа за подкрепа на Frontex, е, то този термин някъде потъна. Ние имаме с Frontex малко проблеми в общия контекст. Мисля, че това не може да се направи така, не може да се формулира по този начин. И освен това, техническите съоръжения. По този повод искаме повече информация. Мисля, че на тази тема може да посветим следващата среща на докладчиците в Сянка, но няма да навлизам в подробности. Сенат Флотра. Е, мерси. Е, Благодаря. Искам да кажа нещо по, по една тема, която беше повдигната а, е, от а, Саймон Бусотил във връзка с правата на човек и правомощите на Фронтекс. Аз мисля, че дали, дали, дали да бъде в една обща клауза или във всички членове, също трябва един оперативен, прагматичен механизъм, който да посочи, че клаузата за правата на човека трябва да е нещо, което да се прилага. Например, във връзка с Тунис ние имаме такава клауза, обаче имаме един диктаторски режим в продължение на 10 години. Добре е да има клауза, но трябва да има механизъм, който да гарантира, че а, а, ще се предотвратят а, нарушаванията на правата на човека. А, и е, пристигам, достигам до втората, втория пункт. Тези права да се прилагат и отново се връщаме на отговорностите, които трябва да се преписват на държавата членка, на Фронтекс във връзка с нарушаването на правата на човека. Нашата група направи едно предложение, което аз искам да ви помоля да разгледате което не е плод на нашето въображение, а е плод на консултации с експерти, които се опитват да пояснят сферата на компетентностите на агенцията, тогава когато Фронтекс работи по договор с една или друга държава и в случаи, в които операциите, провеждани от Фронтекс, не са обект на договор. Тоест трябва да има едни пояснения на онези сфери, които за сега са все още объркани. Трябва да да се изяснят отговорностите. По въпроса за конкретния механизъм има въпрос на обучението, анализ на риска, оперативните планове, насоките, всичко това е свързано с обучението на хората, както и с етичния кодекс. И също така е, трябва да има и е, едно е, независимо наблюдение, защото в противен случай няма да може да има едно пълно спазване на правата на човека и на изпълняване на отговорностите. Аз искам да помоля докладчика да вземе предвид че ние не би трябвало да декламираме неща за спазването на правата на човека, а да има механизъм, който да помогне те да бъдат спазени. Колегата Папа Николао. С голямо внимание следя дискусията. И е, четох много внимателно измененията. Знаете, Гърция е страна, която в момента е поставена под голям натиск, поне в сравнение с другите държави членки. И в този кратък, в това кратко време, което имам, искам да направя кратката забележка. Най-напред благодаря на господин Бозутел за този чудесен доклад. Наистина, сърдечно благодаря. Този доклад е една чудесна база, за развиването на Frontex, за възможността Frontex да постигне добри резултати и за възможността за осигуряване на нашите граници. Мисля, че политическите групи са съгласни с това заключение. Но искам да кажа накратко какво се случва в Гърция в момента. Ако питате един грек днес, какъв, коя кой е най-големия приемност на Европа за борбата срещу нелегалната миграция, то тогава отговорът би бил, че солидарността в тази област не е достатъчна. Как? На, пра... на практика се осъществява солидарността това може да покаже само Frontex и най-вече Frontex. Благодарение на това бе осигурена границата с Турция. Резултатите бяха чудесни. Ето защо Frontex е символ за европейската солидарност в Гърция. И в Гърция следим различните операции на Frontex. И нямаме оплакване до момента, не сме чули оплакване по отношение на накърняване на човешките права, откакто Фронтекс действа в страната. Нямаше оплакване, нямаше дефицити в това отношение. Тоест Фронтекс работи конструктивно, що се отнася до осигуряване на границите и по отношение на техническото осигуряване. Но господин председател. Всички сме единни около становището сме съгодени, че Фронтекс трябва да се развива и да бъде укрепен. Ето защо се надявам, че в бъдеще дейността ще бъде, на Фронтекс ще бъде още по-ефективна. Господин Штрасър, благодаря, господин председател. Най-напред искам да изкажа задоволството си, че всички останали политически групи са доволни от доклада, ние също. И искам да ви поканя по-често, господин Босотил, да работите по подобни доклади. Естествено, а, Фронтекс трябва да бъде укрепен, трябва да има по-добри възможности за развитие. Затова е необходимо Frontex да работи с лични данни, естествено, а, като спазва строгите права за опазване на личните данни и като спазва основните човешки права. Мисля, че в средносрочна перспектива може да направим принос към това Frontex при оценката и надзора на достиженията на Шенген трябва да играе решаваща роля. Що се отнася до текста на комисията, смятаме, че в момента Frontex е прекалено много зависим от одобрението на е, Европейската комисия. Европейската комисия има два гласа и мисля, че Frontex би трябвало да бъде по-гъвкав и по отношение на бюджета си. Благодаря. Госпожа Келер. Благодаря. Правата на човек всъщност граничната полиция на Германия докладва за шокиращи инциденти. Комисия на парламента, на германския парламент отиде и провери нещата и се оказаха, че с че е, да, всъщност става дума за операции на Frontex. Аз имам един прост въпрос на комисията. Доколкото разбрах до този момент, е, комисията не е вложила много а, клаузи за защита на данните на този етап, защото а, се казва, че не искат Frontex да обработва данни за защита на данните. Вие казвате, че харесвате а, предложенията на господин Босотил. Това означава ли, че сте променили становището си и искате вече Фронтекс да обработва лични данни? Колега Кораца Вил. Е, Благодаря, господин председател. Аз бих желал да ви напомня, че по въпроса на а, координирането на морски операции от Фронтекс във връзка с, А, а, с решението на съвета, всички групи се съгласиха, че трябва да има ясни правила за инциденти на, в морето. И както Саймън ни напомни, поради производството, нарешеното производство в Съда за европейските общности Аз внесох изменение 70 да се зачита процедурата и производствата, които не са приключени. Аз много съм съгласна, че Саймън е съгласен, че трябва да има ясни правила. Благодаря. Аз също имам няколко забележки. Най-напред искам да благодаря изрично на господин Бозотил за тази прецизна и отлична работа. Но, както се оказва, не съм аз единствения, който цени неговата работа. Сега агенцията. Това е агенция, която трябва да бъде оценявана и трябва да бъдат проверявани нейните резултати и средства, които изразходва. Сега, може би механизмите не функционират съвсем добре. Аз имам предвид отношенията на отделните държави членки в Frontex. Комисията каза, че е бързата, бързата реакция по границите е много важна и това се вижда в предложенията за измененията, но от друга страна трябва да има възможност за конфискация и задържане на стоки и лица. Хубаво е държавите членки да могат да разполагат с тези разпоредби по отношение на конфискация и запор на стоки, но не бива да се забравя, че трябва да е осигурена и защитата на хората. Това трябва да е централното. Сега господин Боситил ще получи думата и комисията, но имаше въпрос на, колегата, на колежката Келер към комисията. Just, uh, briefly, uh... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, uh, комисията не е променила становищата си. Ние трябва да очертаем нещата много ясно. Когато приехме предложението, ние мислехме и че трябва да се работи по личните данни. Тогава комисията реши да се задълбочи повече по въпроса. Това е единствената причина, поради която комисията не е засегнала личните данни в първоначалното си предложение. Но както каза комисията, комисията при приемането а, а, ние казахме, че разглеждаме въпроси и ако е необходимо ще се върнем и ще вземем участие в дискусията на базата на този списък, който беше изработен тогава на всички информационни системи, приложими в сферата на правосъдие вътрешен ред. Именно по тази причина сега можем да кажем, че сме решени да участваме участваме в дискусията, когато видим как вървят нещата. Ако има дискусия, ние ще заемем конструктивен подход, но това не означава, че комисията е променила становището си по въпроса. Саймон Босотил имаш думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с благодарност на всички колеги за а, поздравленията и за мъдрите думи. Ако трябва да е измеря а, успеха на базата на поздравленията, които получих, ще имаме единодушие. Но знам, че животът е много по-сложен и че ще трябва да проведе много повече обсъждания. Позволете ми да кажа няколко конкретни неща. По въпроса за правата на човека напълно съм съгласен с казаното от госпожа Флотър, че са необходими оперативни механизми, за да може основните права да бъдат адекватно проследявани. Именно по тази причина на мен ми хареса изменението предложено от либералите, което предвижда създаването на консултативен съвет, който ще включи лица, които не са част от агенцията. А, обаче а, мога да проявя а, разбиране и да разгледам също така въпроса от госпожа Лохбилер във връзка с спирането на операции, в които се установява нарушаване на правата на човека. По въпроса за защита на данните. Тук искам да се ползува на казаното от колегата Силви Гион. Вярно е, че на пръв поглед може да се запитаме защо агенция като Frontex следва да обработва лични данни. Но вие бяхте с нас във, Варш... във Варшава. Всички ние знаем, че агенцията много ясно каза, че независимо от всички ресурси, които влагаме в нея, понякога тя не може да използва информация, която е налична в мисиите, за които всички ние плащаме. И понеже тя не може да обработва тази информация, тя не може да а, изпълни мандата си и а, на нея са и вързани ръцете, не може да бъде достатъчно ефективна поради невъзможността а, а, и а, неоправомощеността си да обработва такива данни. А, ние трябва да разгледаме тези възможности. А, аз нямам проблем и се надявам, че по въпроса за закрилата на данните ще можем да постигнем консенсус или поне едно значително мнозинство. Аз се надявам, че ще да можем да продължим да работим за постигането на максимално широка подкрепа на този а, документ. Защото, както каза Сесилия Бигстрюм, това ще засили позициите на парламента в работата му с парламента. Нека да не бъдем наивни, защото съвета ще, бъде, ще заеме една минималистична позиция. Така че колкото е по по-голямо мнозинството, толкова по-силна ще бъде нашата позиция в преговорите на парламент и да се надяваме, че ще можем да постигнем споразумение на първо четене, защото, както каза Георгия Папа Николаус, на нас ни е необходима една по-силна Фронтекс, не утре, не днес, а даже вчера. И а, благодарност на секретарията и на дамата, която седи до вас, господин председател, защото без подкрепата на секретарията голяма част от нашата работа не би била възможна. И нещо последно, мисля, че всички ние а, сме съгласни. И сега в светлината на това, което беше направено а, и на бележките повдигнати в, в този оживен дебат. в средата на март ще гласуваме провизорно по темата. Това ще даде време на господин Бусотил, което ще му бъде необходимо, за да се срещне е, с, с докладчиците в сянки да се постигне съгласие по компромисните изменения. Трябва да, трябваше да имаме още една точка в дневния си ред, но тъй като изоставаме от графика, а, закривам заседанието на комисията и преминаваме към заседание на координаторите.